Добър ден, колеги. Уважаеми гости, моля заемете местата си. Нека да започнем заседанието днес след обяд. И така започвам с дневния ред и приемането на дневния ред. Моля заемете местата си. Благодаря. Имайте предвид, че трета точка, одобрение на протокол за заседанието, седма точка, съвместен оперативен тип МАРЕ и след това споразумението между ЕС и САЩ за защита на личните данни. Девета точка, борба с измамите с тягащи финансовите интереси на Съюза, трябва да бъдат отложени. Ако не възразявате, то тогава смятаме дневния ред за прият. Езиковия режим, превод на датски, латвийски, харватски, няма. Имам един дълъг списък от координатори и техните препоръки а, за одобрение. Ще трябва да изчета всичко това, първо, избиране на докладчик за становище. Госпожа Габриел от НП е номинирана за докладчик за премахването на визи за краткосрочен период между нас, Света Лусия, Доминиканската република и цяла поредица от други малки държави. Следващото решение е предложение с директива на съвета за изменение на директива, свързана с задължителният обмен на информация в данъчното облагане. Координаторите решиха, че няма да се прави становище по този въпрос. Може да изпращате своите изменения към комисията ЕКОН. След това изслушвания и мисии за втория семестър на 2015 година. Координаторите одобриха списък от изслушвания и мисии за второто 6 месечие на 2015 изпратен вие списъка с тези изслушвания. След това искане на Европейския омбудсман за включване на публичния регистр на съществуващи протоколи а, на заседанията на координаторите от 2009-2014. Координаторите са съгласни да публикуват а, всички бележки в регистъра на Европейския парламент. След това измиране, избиране на наблюдател за избора на председател на Евроюст. Координаторите решиха да изпратят член на секретарията на Либе като наблюдател. Такава е била практиката и в миналото. След това проекто писмо от председателя към председателството по регламента за новите психоактивни субстанции и директивата, която изменя решение на съвета 757 за минималните изисквания за съставните елементи на криминални прояви и наказания. Координаторите е, са съгласни да се изпрати това писмо на председателството. Също така, те са съгласни да се организира структурен диалог, както предвижда нашето споразумение с комисията. Първото заседание комисарите Евромополос и Юрова ще бъдат тук. Това ще бъде на 6-7 май 2015 година. След това съвместни оперативни екипи, екипа Маре, имаше искане да се добави към дневния ни ред през април е, точка за подаване на информация от Европол и КОМ. Решено е да се включи тази точка в дневния ред на нашата комисия. След това препоръчват е, следните предложения за резолюции да не бъдат е, разработвани от Якович на Европейската година детето, е депутат Бизото за все по-големия брой случаи на кибернасилие в Италия, след това Бизото пак, инфилтриране терористи в, Итри... в Италия, пак Бизото, синтетична дрога в Европа, пак Бизото, незаконен трафик на човешки органи от Африка, пак Бизото, протести от емигранти в Виторио Венето, провинция на Тревизо. След това от е, депутата Яковчич, насилие на спортни събития и след това домовете за деца. Следните петиции няма да имат допълнително разглеждане. Петиция а, от Унгар за избирателни закон в Унгария. Следващата петиция е за хартата на правата на човека на Съюза, подадена е от... А, и следващата, извинете, е от Флавио Миконо за правосъдието в Италия. Това са решенията на координаторите. Трябва да одобрите тези препоръки. Съгласни ли сте? Виждам, че ги одобрявате. Благодаря ви. И сега преминаваме към четвърта точка. Незабавно. Дебат. Става дума а, за условия за влизане и прибавяне на граждани от трети страни с цел научни изследвания, образование, ученически обмен, платен и неплатен стаж, доброволческа дейност, програма, работа по програми ОПЕР. Госпожа Викстрем е докладчик. Ще помолям госпожа Викстрем да ни каже какво а, се е случило след втория триалог на 31 март. Имате думата, госпожо Викстрон. Благодаря, господин председателю. Както вече споменахте, вторият тристранна среща беше на 31 март. Обсъденото бе следното. Приложното поле на директивата, след това общите условия, което идва от предишен триалог, и конкретните условия за ученици, а, след това економическата дейност, т.е. достъпа а, до работа или работни места в Съюза, достъп до работа на студенти. Всички институции а, потвърдиха своите позиции. Европейския парламент каза, че ще има добавена стойност в новото предложение, ако се добавят допълнителните категории като задължителни. Също така да се добавят опер и заплатените стажове. Както знаете, работата по програми ОПЕР не е по никакви правила и това е много уязвима категория, която подлежи често на експлоатация. Заплатените стажове трябва да бъдат включени също, тъй като този тип стажанти би трябвало да бъдат заплащани. Ние искаме стажовете да са платени, така че би било жалко да запишем незаплатените стъжанти, но същото време да не включваме заплатените и ще бъде объркващо за всички ни. Така че ще е най-добре да упростим нещата. Съветът каза, че няма нужда от общи правила, каза, че са нужни две категории. Едната да е студенти и ученици, другата учени или изследователи. Постигнахме по 65-ти член компромисно решение. Става дума за заявление от хора, които а, имат законово основание да пребивават на територията на Съюза, когато подават а, това заявление, например, ако са в университет. Освен това, съветът иска да се включи 12-то съображение, което преди това бе заличено. А, а, това съображение насърчава държавите членки да третират а, а, изготвящите докторантура или докторантите а, като а, не студенти, а като изследователи. След това задължителното обучение трябва да бъде включено в а, а, редовните занятия или редовното обучение. След това економическата дейност, правен достъп до работа в белия сектор, в кавички. Парламента и комисията поддържат минимум-максимум 20 часа седмично. Съветът пък иска 10 часа, което е записано сега. А, ние искаме хората да работят законно. Знаем, че студентите в големите университети винаги са работили, но най-често на черния пазар, ако е извън тези часове. Напредъка по доклада в двата триалога е постигнат, но е доста ограничен. Много съжалявам, че е така, но аз предложих да се отложи следващата тристранна среща и на техническо ниво вътре в съвета, да продължи работа, за да може съветът да, да разбере по-добре основните моменти и преговорите да не зациклят във всеки един момент подребни въпроси. Защото иначе си губим времето на тристранните срещи то отлагането бе подкрепено от съвета от комисията, така че нямаме дата за следваща тристранна среща. Обедена съм, че работата в съвета, в държавите членки ще върви напред, ще се види кои са задължителните моменти, техническия диалог, триалозите също текат. Така че ще информирам постоянно нашата комисия за напредъка както и за трудностите, пред които сме изправени. Надявам се да има повече напредък, а не толкова трудности. Благодаря ви за вниманието. Трябва да подчертая колко е важна тази директива. Имаме научни доклади, например в Германия преди няколко дни се каза в такъв доклад, че това е задължителен елемент за преодоляване на демографските препятствия, пред които сме изправени. Благодаря ви и ще отговоря на въпроси, ако имате такива. Благодаря, госпожо Викстром. Наистина, надявам се, че благодарим ви за придвижването на това досие. Някой от колегите желали да вземе отношение? Очевидно не. И така, желаем ви успех е, в работата по е, тази тема. Сега на следващата точка от дневния ред, точка 5. Европейските институции и правата на човека в Европа. Препоръка 2065 от Парламентарната асамблея на съвета на Европа. За да, из... да чуем какво имаме да, какво има да каже господин Макнамара по тази препоръка, Майкъл Макнамара. Той е докладчик е, в Комисията по правни въпроси и правата на човека в, парламент, в ПАСЕ, Парламентарната събрание на съвета на Европа. Господин Макнамара, имате е, думата. Моля, заемете място е, е на трибуната. За нашата комисия е много важно това сътрудничество с съвета на Европа. Така че е, добре дошли сте в нашата комисия. Както знаете, е, в е, резолюцията за оценка на правосъдието парламента призвава за силно сътрудничество между компетентните органи в Европейския парламент и парламентарната асамблея. И мисля, че ние правим точно това в момента. Затова е, с такова удоволствие ви казвам добре дошъл. Добре дошли. Е, и с интерес очакваме да чуем вашия доклад за европейски институции и правата на човека в Европа. Темата е много актуална е, и се вписва в рамката на нашата работа, ежедневна работа. Имате думата. Um, Преди всичко благодаря за любезната покана да говоря пред вашата комисия. Наистина за мен е важен момент. Като докладчик е, и заместник-председател на Комисията по правни въпроси и правата на човека в е, ПАСЕ, за мен е чудесна възможност да споделя е, мнение, да споделя мисли по тези въпроси. Е, през декември 13 година Комисията по правни въпроси и правата на човека е, проведе с бившия заместник председател господин Кинга Гънц е, един много ползотворен диалог, след което доклада бе прият от доклад на Луи Мишел бе прият по положението на нещата от 2012. Сега Нашата препоръка бе прията от нашата комисия по правата на човека в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и бе одобрена от постоянната комисия на 16 март. Последства дискусия, която е, възоснова на документа от 12-та година. По време на заседанията членове на парламентарната асамблея говориха за възможно дублиране в дейността на съвета на Европа и Европейския съюз, особено след назначаване на специалния представител за правата на човека. Асамблеята следи отблизо различни инициативи, е, създаването на механизъм за проследяване, зачитане на копенхагенските критерии в това отношение. През октомври 13 година се проведе дискусия е, по, е, на тема синергия, не дублиране и приехме съответно препоръки в е, това отношение. Там е, отново стана дума за това, че трябва да се избягва дублиране със съвета на Европа на всякакви европейски инициативи, свързани с е, защита правата на човека и е, се наблегне на това, че е необходимо да се вземе предвид е, това, че съвета на Европа предхожда е, в много отношения е, действията е, на е, Европейския съюз в това отношение. съвета на Европа, Европейската комисия, парламента, съда, пък и други институции, като Сеналната банка, би трябвало да отчитат правата на човека в своята работа. Това е особено важно след влизане в силата на Лисабонския договор, е, тъй като Европейския съюз разширява своите дейности, които се разпростират върху някои нетрадиционни сфери, например правосъдие и вътрешни работи, е, което е, попада и в правомощите на вашата комисия. От март 2014 година с господин Жан-Клод Трише, бившия председател на ЕЦБ и е, други е, функционери, проведахме е, среща на тази тема. Е, след това в е, е, имахме многократни срещи с представители на Генерална дирекция правосъдие, заетост. В доклада аз изтъквам, че ние, е, Европейския съюз почива върху същия комплект от е, набор от ценности, както и съвета на Европа, защита на правата на човека и е, всичко това е, се обляга на е, хартата за правата на човека. Но разбира се, съществуват рискове за сериозни и системни нарушения на тези основни ценности. Необходима е нова рамка за засилване законовия ред и правовата държава. Това има за цел да запълни е, празноти в е, спазване на е, законовия ред и примата на закона в държавите членки. И не само нашата комисия, но всички е, органи, които е, в рамките на Света на Европа, които е, би трябвало да включат е, този елемент в своята е, работа, включително оглед на, на решенията на е, Съда за права, правата на човека в доклада ми аз а, говоря за агенциите за основните права на Европейския съюз и а, опасностите от дублиране дейностите на отделните а, органи. Миналата година, е, последният път, 2010 година, мой колега от Латвия подготви, е, подготви доклад е, и последва резолюция за избягване дублиране на Съвета на Европа, работата на Съвета на Европа от други агенции, които работят по въпросите на правата на човека след е, изследвания, обмен на мнение с е, директора на Агенцията за е, основните права, аз заключавам в доклада, че Агенцията за основните права и съвета на Европа имат структурно сътрудничество, по-скоро едно градивно сътрудничество и взаимно се допълват, а не допълват блират е, дейността си е, и това, разбира се, при едно доста ограничено финансиране, е, което освен всичко останало налага допълваща се работа, не дублиране. Е, Конвенцията за правата на човека е от ключово значение за спазване, за съблюдаване правата на човека. Е, становище 2013 е, от, вета, от на Съда за правата на човека, което бе решение, което бе обвено миналия декември, също бе засегнато в моят доклад. То бе доста коментирано от е, в научните среди. Е, това решение на съда е, се сблъска с много трудности при предоговаряне на проекто споразумението, което изглежда много трудно, дори невъзможно. Сега предвид новите задължения по силата на Лисабонския договор, мисля, че ще възникнат допълнителни затруднения в това отношение за Европейския съюз. И накрая е, връзката между Европейската банка за стабил... Е, Европейската централна банка и Европейския е, механизъм за стабилност са разгледани също в доклада. Разглеждаме ефекта, който е, те биха имали върху правата на човека и социално-економически аспект на е, темата. Е, това е една много спорвана тема поради липсата на прозрачност и недостатъчната отчетност. Тези въпроси се разглеждат и от други докладчици в парламентарната асамблея така че не бих искал да повтарям е, това, което те казват. Е, след е, предложенията в мой доклад, Асамблеята прие резолюция 2065, която призвава държавите членки да започнат максимално бързо преговори и да дадат особен приоритет на въпроса. Асамблеята призвава Европейския съюз да продължи е, регулярно, структурно е, е, връзките си и работа с съвета на Европа. Предлагаме един механизъм за примата на закона, е, би трябвало съвета на Европа да бъде информиран за всякакви мерки, относно всякакви мерки, които се вземат. Е, и освен това парламентарната асамблея смята, че Европейски съюз трябва да продължи да преразглежда своето проекто законодателство, за да бъде то съвместимо с хартата за основните права. Тази препоръка е особено важна за вас като избрани членове на Европейския парламент, пък и за вашите сътрудници и правни е, и юристи. Е, докато е, когато би трябвало да се мисли винаги за въздействието на всеки проекто закон върху основните права. Разбира се, е, измененията са съществена част от е, законодателния процес, но те не, на тях не се обръща особено достатъчно внимание и е, това е нещо, на което ние наблягаме. Имаше коментар, например, от правната служба за това, че правната служба на комисията няма достатъчно ресурс, за да огледа под лупа проекто е, законите и е, проект, е, съответните допълнения и поправки, пак казах, от гледна точка на основните права. И накрая асамблеята преповтаря е, своя призив към държавите членки да е, подпишат или ратифицират е, е, основ... хартата на основните права. Става дума за тези, които не са го направили все още и съответно да се предприемат всички мерки, за да може е, да се ускори присъединяването на Европейския съюз към е, Конвенцията за правата на човека, да се изработи каталог от критерии, за да е, сме сигурни, че всички мерки, е, свързани с е, економии, е, бите, не, не накърняват социално-економическите права на е, хората. След приемане на моят доклад, е, сътрудничество между Европейския съюз и съвета на Европа, е, което почива върху един меморандум за е, разбирателство, сключен 2007 година, ще останат в сила и усилията да се избягва дублиране в тази област е, ще продължат. Надявам се, че съображението за свързани с правата на човека ще бъдат взети предвид от европейските институции при вземане на решения по финансово подпомагане, и е, разбира се от законодателните органи, така че е, проекто за законодателството, е, предлаганите закони да не накърняват по никакъв начин правата на човека. Препоръчвам и призовавам да се запознаем с препоръките, като по-близо се разгледат въпроси, като присъединяване към Конвенцията за правата на човека, и е, крайната цел е всъщност е, постигане на по-високи стандарти на е, съблюдаване правата на човека в Европейския съюз, е, е, зачитане на е, критериите от е, Копенхаген от държавите членки, е, да се засили редовното е, наблюдение на е, това в каква степен се спазват е, е, правата и накрая да благодаря на секретарията е, ви е, с който работих е, от юни насам, секретарята на комисията ви и госпожа Агнешка за нейната подкрепа и тяхната подкрепа. Благодаря отново за поканата. Надявам се да чуя интересни мнения от вашите членове. Благодаря. Благодаря ви за този интересен съдържателен доклад. Има а, една колежка, госпожа Сипа, която е пожелала да се изкаже. Благодаря много, благодаря най-сърдечно на господин Макнамара за неговата. Благодаря и на господин Макнамара за представили на въпроса, на темата. Наистина много интересна е позицията му, но същевременно от, е, според мен, е, подобно на други доклади, които получаваме, той е малко стряскащ, защото е, става ясно. Ние си въобразяваме, че в Европа всичко е наред и въпроси като нарушаване правата на човека е нещо, което не се отнася до нас. но ето защо е толкова важно да да се погледнем сами в огледалото и да видим как ние решаваме този въпрос, защото има случаи на системно нарушаване на правата на човека в някои държави членки. Има и проблеми, където би трябвало координирано да се където става наблюдаване на хора и основно нарушаване на техните права, би трябвало наистина да предприемем и да, да видим до каква степен се спазват критериите от Копенхаген, е, възниква въпросът непрекъснато обаче какви са критериите за е, този мониторинг, по, по какви критерии ще е, преценяваме спазването на правата. Затова е важно да установим и формулираме ясно тези критерии. Боя се, че е, ни предстои дълъг път. Спомням си е, от последната, е, предишното парламент. Тогава също имахме комисия, която щеше да оценява социалните последствия от различни закони. Една оценка, това беше само дума за оценка но спазването на основните права но не свършиха особена работа и причината е не само недостиг на хора, но и недостатъчна политическа воля. По различни политически съображения много бързо трябва да се вземат решения и винаги трябва да имаме предвид е, и е, този аспект на е, законодателството. Имам и някои конкретни въпроси. Първият е, има ли вече връзки между Съвета на Европа и стана дума за Агенцията за основни права, но имате ли контакти с комисията, за да се види как може да работим заедно по оценка на, на изпълнение на изпазване на основните права и е, как излежат вашите критерии при такава една е, оценка за спазване на, на основните, е, съблюдаване на основните ценности. И е, когато става дума за системни нарушения на правата на човека, бих искала да зная е, дали е, се е увеличил брой на такива е, на случаите на такова нарушение е, и дали има случаи в всички държави членки или в много държави членки, е, дали се очертават в последните години някакви сфери, в които се наблюдават такива нарушения на правата на човека или други области, в които, в които това не се набива толкова на очи. Благодаря, госпожа Ламбер. Um, Много ви благодаря за доклада и се присъединявам към това, което колежката току-що каза. И аз се интересувам от взаимодействието и резултатите от мерките за економии върху основните права, аз съм член също така на економически и социален комитет. И това е въпрос, който беше обсъждан. Имаше доклади по него и на предишните а, мандати на този парламент, а, включително и доклада на тройката по този въпрос. Значи, интересно е финансовите решения, които се взимат от Европейския съюз, какъв, кой е политическо въздействие в страните членки в области, които са в рамките на националните правомощия, примерно системите за социална сигурност, е, здравеопазване и така нататък. Би било интересно да чуем какви са вашите <laughs> идеи. А, как смятате да осъществите по-добра координация с съвета на Европа, съвета на Европа и европейските институции, включително и националните парламенти? Има ли предложения, които ще ни помогнат да оценим нашите програми във връзка с семестъра и националните програми. И дали не би бихме могли по-добре да сътрудничим в тях. А, включително това се отнася и до копенхагенските критерии, нещо, което е повод за голяма загриженост. Е, и какво беше тяхното въздействие. Беше преди присъединяването, като че ли. А след това, като че ли се смята, че те вече не са проблем, но се оказва, че фактически има проблеми. И как се проследява този процес нататък, би било много интересно. Не само да казваме на трети страни какво да правят за защита на правата на човека, но да ги спазваме и ние. Я господин Касавонас. Благодаря, госпожо председател. Колкото до реакцията на Европейския съюз на спрямо економическата криза, докладът на ПАСЕ много точно подчертава липсата на прозрачност при процеса на взимане на решения, липсата на а, отчетност от тези, които взимат решения две и половина, дори три години след публикуването на се поредица от решения на Европейската комисия по социалните права, които отстановиха, че и Гърция и, и тройката са в нарушение на редица текстове от хартата за човешките основните права. Въпреки това, от тогава на сега нищо не е направено за прекратяване на тези нарушения. Абсолютно нищо не е направено, тъкмо напротив. Възмутително е, че самите европейски институции и преди всичко Европейската комисия и ЕЦБ в момента настояват новото гръцко правителство, което има мандат, даден му от избирателите, да прекрати мерките за строги економии, да наруши е, поетите ангажименти в разрез с изискванията на е, Европейската социална харта, като легализира, като закони масовите уволнения, въпреки е, изискванията на хартата. Още по-възмутително е, че много от тези искания нямат абсолютно нищо общо с финансовата стабилност или с каквато и да е финансова печалба, единствено са предназначени за да увеличават приходите на капитала. И затова редно е да се попитаме дали мерките за строги економии са начин за борба с финансовата нестабилност или пък може би прекалената задлъжнялост на страните членки на Европейския съюз е средство за постигане на определена цел. А тази цел е за драстичните економии. Защото по този начин капитала печели за сметка на труда. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Моето питане е към Макнамара. Искам да допълня колегата от Гърция. Това, което е следното. Какво точно означава да имаме европейско право? ако, от гледна точка на съвета на Европа, как изглеждат и как изглежда от страна на Европейския съюз. Питам това, защото съветът на Европа на две свои асамблеи през 12-та година и 14-та година ясно заклейми нарушаването на основните права от страна на политиките за економически е, съкръщения и бюджетни съкръщения, неща, които спомена колегата от Гърция преди мен. Европейската комисия обаче не показва никакви признаци е, на отговор от гледна точка на правото. Е, става дума за въздействието на е, политиките за затягане на коланите върху правата на човека. Отговор се даде от Катайнен от името на цялата комисия. Какво каза той? Каза, че в определен смисъл европейското право, върховенството на европейското право, което се основава на хартата, един вид е замразено що се отнася до Гърция. Защо? Защото Гърция има проблем с държавния дълг, който трябва да бъде разрешен с кредиторите на Гърция. Така че това, което ви питам е следното. Вие заклеймявате е, въздействието върху правата на човека на тази политика, основавайки се на върховенството на правото. А Европейската комисия явно има друга идея за правото и неговото върховенство. Не е ли това е един от проблемите, поради които не успяваме е, да присъединим Европейския съюз към хартата в съвета на Европа. Благодаря. А сега ще дам думата пак на нашия гостенин. Господин Макнамара, имате думата. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на всички въпроси. Благодаря е, ви за това, че се съгласихте с много от това, което казах. Питате каква е основата за правата в случая и какви права ще оценяваме. Предполагам, че става дума преди всичко за права, които вече са признати от Хартата за основните права, Европейската конвенция за правата на човека, която има същата сила, както европейските договори, Лисабонския договор, също така и Европейската социална харта, която урежда правата и тяхното развитие в европейското пространство. Разбира се, на лице са редица нарушения на основните права във всички страни членки. Трябва само да погледнете съдебната практика на Европейския съд, за да се убедите в това. също така има и системни заплахи. Примерно въпроса за националните младсинства в Бал... Балтийските страни. Нещо, с което те обещаха да се справят, да решат проблема с правата на националните младсинства като условие за влизането им в Европейския съюз но повече от 10 години след влизането в Европейския съюз, въпросът с правата на тези национални младсинства, тяхния достъп до гражданство продължава да е нерешен. Много страни е, имат проблеми с правата на беженците, които търсят обежище. И нашите събеседници е, много ясно не един път са ни е, изтъквали този въпрос. Аз ви говоря като е, ирландски парламентарист. Има известно така разделяне на въпросите за обежището от една страна и въпросите за правата на човека от друга страна. Сякаш това са два различни въпроса. А, те очевидно а, са конвергентни. Също така има системни заплахи за върховенството на закона. Също така разделението на властите в редица страни и особено независимостта на съдебната система в много страни членки е под заплаха. Много ясно застрашена е тази независимост в редица страни. Необходим ни е механизъм, чрез който да реагираме на подобни системни заплахи. Смятам, че е уместно Европейският съюз да има механизъм, с който да реагира на абсолютно всяко нарушение на правата на човека. Европейския съд на правата на човека прави не малко, за да подобри работата си и да подобри начина по който се решават тези проблеми но когато става дума за системните проблеми, нещата са по-различни и там са необходими политически, политически решения. Именно това е, така да се каже, главното в моя доклад. Вашия въпрос, госпожа, беше има ли някакви конкретни предложения? Да. Има. Господин Жан-Клод Трише беше любезен да присъства на една среща на комисията и знаем неговото отношение към предприятите мерки. А, а, той каза, че се чувства като пилот на самолет, който, а, който е летял над опустошена земя след срива на банките в Съединените щати, но имаме основание да мислим, че хатата на, за основните права на човека има приложимост. Той обаче смята, че ЕЦБ е действено и трябва да определя паричната политика. Независимо от това, че разбира се, повечето страни членки имат независими централни банки. И е, съгласно договорите, е, е, ролята на ЕЦБ се дефинира в рамките на инфлация и лихвени проценти, за разлика от Федералния резерв в САЩ, например, където става дума не само за инфлацията и лихвените проценти, но също така и за заетостта. Но тук е много важно да се спомене правото на труд. И е, погледнете е, документа. Имам, той го има на английски и на, на френски. И този документ абсолютно категорично заявява в, в, в един от своите членове. Това е 15-ти член, който казва, че всеки има право на труд и всеки граждан на Европейския съюз е свободен да търси работа и значи, свободен е да търси работа и свободен да работи. Това са малко, две, две малко различни неща. Когато а, този член е бил а, редактиран, а, не знам какво е било намерението, но той като че ли е малко, малко по-широк към дефиниция от предишните дефиниции в, в, в за правото на работа в Европейския съюз. Може би агенцията по основните права трябва да работи а, а, по тясно, с по-тясно сътрудничество с ЕЦБ, е за да се види какво е, от, какво е въздействието на нейната политика върху економическите права на гражданите на Европа. Защото социално-економическите права са свързани до голяма степен с идеологически, политически решения. И много от проблемите ни възникват в рамките на политиката на, на строги економии, именно от пренебрегването на социално-економическите права. А, а, проследих, е, господине, е, като ирландски парламентарист, е, много внимателно събитията в Гърция. И несъмнено изпитвам дълбока симпатия към демократично избраните представители на гръцкия народ, пък и към целия гръцки народ. Събитията там са сходни с това, което ставаше в Ирландия преди известно време. и като член на Лебаристската партия, която е член на групата на социалистите и демократите, мога да кажа, че до голяма степен Ирландия беше в състояние да избере мерките, които трябва да се прилагат, което като че ли не е случая с Гърция. Ние слушаме слушаме с, и следим с голямо внимание мерките, които се предлагат на Гърция. Трябва да кажа, че в Ирландия ние трябваше да направим някои много трудни избори. Бяха взети трудни решения. И в някакъв случай обаче не казвам, че когато една страна е изправена пред проблема на голям държавен дълг, нещата трябва да се решават обязателно така, както ги решихме ние. А, както и, и Треше каза, има две възможности. Или да харчите толкова, колкото получавате, или да намерите някой богат благодетел, който да ви даде а, пари. А, а, Ирландия успя да стори първото, и то по начин, който не засегна социално-економическите права които вие конкретно споменахте и именно нарушаването на тези права е нещо, което не може да се допусне, макар и да се предлага. И сега господин, госпожа Спинели. когато става дума за правата, нещо, което споменах и по-рано, е, мисля, че има известна ортодоксалност, правоверност в Европа в връзка с този въпрос, е, като че ли се смята, че някои права са по-малко важни от другите. Аз е, лично трябва да кажа, че нашата легитимност почива подход, начина по който ние защитаваме правата, особено в рамките на наднационални институции, такива като Европейският съюз. А по този начин <laughs> получаваме много по-голяма демократична легитимност, особено а, когато защитаваме социално-економическите права. Говоря като ирландец и в, в, в страните, където тези права подкопават, тяхната легитимност е застрашена. Благодаря, господин Макнамара. Благодаря ви а, за това, че дойдохте при нас. Благодаря за информацията, която ни предложихте. Мисля, че това е един добър пример за сътрудничество между а, нашите институции. Благодаря още един път. Благодаря за всичко. За 15 минути ще направим пауза. Госпожа Викстрюм е тук, но мисля, че всички други поканели заинтересовани страни, които ще се изказват, ги няма, така че ще е, прекъснем работа. Ще изчакаме. Тук ли са?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

So, colleagues, uh, и така. We, could continue with our uh, afternoon meeting. I... Продължаваме с заседанието днес. Много ви моля да заемете местата си. Let us continue. Нека да продължим работа. Много участници ще вземат дума днес. Ще изчакам Сесилия да седне. И така, шеста точка определя държавата членка компетентна да разгледа молбата за международна закрила на непридружени и навършили пълнолетие лица. Първо ще дам думата на госпожа Викстрюм, тъй като тя е постоянен докладчик по регламента от Дъблин. Тя ще се изкаже по въпроса. След това сме поканили някои заинтересовани лица, организации, които ще кажат какво мислят те по темата. Ще смятат, че е много важно да се излезе с доклад по този въпрос, макар че той е свързан само с 8 ми член от регламента. И то е един параграф от член 8. Първо давам думата на госпожа Викстрюм и след това ще дам думата на поканените гости, след това на докладчиците в Сянка. Госпожа Викстрюм има думата. Благодаря, уважаеми колеги. Рискът тук е, че ще се повторя. Така или иначе, за мен е изключително важно първо да резюмирам а, всичко, което се случи преди този доклад, тъй като началото му е при предишния мандат. Аз бях докладчик по регламента Дъблин, който бе проект през юни 13 година. Имаше един параграф на един член, който обаче е, бе е, ябълката на раздора. Става дума за 8.4, където се казва коя държава, която отговаря за заявление за убежище, за непридружено лице, трябва да носи отговорност. Регламентът Дъблин не бе дал яснота, не ставаше ясно дали първата заявление или най-скорошното заявление, което да бъде да определя държавата. Така че е, текста бе по предишния дъблински регламент. Повечето държави членки е, смятат, е, че тези лица могат да бъдат върнати в държавата членки, където първо са пристигнали в Съюза. По време на преговорите по новия регламент Дъблин всички страни постигнаха съгласие по това, че правилото трябва да се изясни. Но, и е много важно да кажа но, не можахме да постигнем съгласие как да се процедира и как да изясним текста. Европейската комисия и парламентът искаха да кажат, че това е държавата, където непълнолетният е подал най-скорошното си заявление, докато съветът настояваше това да бъде държавата, където първо е подадено такова заявление и не можехме да стигнем до съгласие. По време на преговорите имаше едно дело в Съда на Европейските общности по този въпрос и решихме да оставим текста такъв, какъвто бе в стария регламент, но добавихме в случай, че това е в най- е, в интерес на защитата на правата на непълнолетния. Направихме една обща декларация, която бе подкрепена и от трите институции, където се казва, че когато се излезе с постановление от съда по този въпрос, Европейската комисия трябва да разгледа този параграф от Дъблинския регламент и да дойде с предложение пред нас, за да може параграфа да отразява постановлението на съда. През юни 13 година имахме такова постановление на съда. Това беше точно преди приемането на Дъблинския регламент. Постановлението всъщност потвърди позицията на парламента и съвета, а то е да няма ненужни прехвърляния на непълнолетни и държавата членка, където подадено заявлението най-скоро е държавата, където той присъства. Европейската Предложението на Европейската комисия дойде година по-късно, през юни 14 година и сега с законодателите всъщност трябва да приемат тази промяна. Несъмнено е, че всички трябва да действаме в защита на интереса на детето, което е записано в 24 член на Хартата на основните права. Също така в постановлението на съда се казва, че непридружените непълнолетни са изключително уязвими и поради тази причина трябва по правило да не бъдат прехвърляни в друга държава членка. Аз лично, заедно с колегите, приветствам предложението на колегите и смятам, че е отразено много добре решението на съда както казахме и в декларацията, и това показва първото предложение на комисията по преразглеждането на регламента Дъблин. Така че нашата а, задача е и проста, но и сложна. Трябва този член всъщност да отговаря на постановлението на съда, тъй като трите институции решиха да направят точно това с тази съвместна декларация. Аз представих своя проекто доклад през януари. В него подкрепям предложението на Европейската комисия. Става дума само за един параграф от един член. Поради тази причина не сметнах за необходимо да се е, въвеждат промени. Всъщност не правя никакви промени към основния текст, само правя в съображенията пояснения. Формулировката ми е копирана от постановлението на съда и становището на генералния адвокат. Също така, то отговаря на споразумението, което постигнахме. Правилото е, че държавата членка, където се намира непълнолетния, трябва да се погрижи за неговото заявление за убежище. Но общият принцип е защита на интересите на непълнолетния. И не се изключва в някои случаи в интерес на непълнолетния да е да бъде прехвърлен. Но такова едно решение трябва да се основава на оценка на интересите на съответния непълнолетен, което трябва да се направи преди да се вземе решение за прехвърлянето му. Съдът посочва три принципа, които трябва да бъдат взимани предвид в следния ред. Първо, защита интересите на непълнолетния, на второ място избягване на нужни трансфери и след това бърз достъп до процедурата за даване на обежище. Това, което ме притеснява е позицията на съвета, защото тази позиция дава възможност за трансфери, ако процесът вече е започнал в друга държава членка. Това е много притеснително, тъй като то занижава стандартите, заложени в постановлението, където се казва, че държавата, където се намира непълнолетния, трябва да отговаря за заявлението за убежище. И несъмнено, също така, се създават ненужни трансфери. И се удължава процедурата. Както знаете, процедурата по трансфер отнема много повече време от започването на нова процедура за предоставяне на обежище. Изключително важно е за Европейския парламент, пък и в целия процес, да е, зачитаме декларацията, която и трите институции подписаха. И да бъдем напълно верни на текста на постановлението на съда. Няма да приемем при никакви обстоятелства текст, който занижава стандартите. Не бива да забравяме, че говорим за уязвими деца. Смятам, че е ясно защо трябва да вземем мерки за защитата им. Радвам се, че са подадени предложения за изменения на колеги, защото всички са в този дух. Смятам също така, че текстът трябва да бъде много ясен. Що се отнася до съдържанието, всички трябва да спазваме една и съща линия. Надявам се да обсъдим всичко това с докладчиците в сянка на заседанието на докладчиците в сянка. Много се радвам днес, че комисията ни дава възможност на заинтересовани страни, които са успели да излязат от асансьора, където бяха заседнали, да се изкажат. Защото точно те са хората, които е, работят пряко с непридружените непълнолетни и смятам, че е много важно за всички ни да изслушаме тяхното мнение за това какво се случва в действителността, когато работят по такива случаи. Също така смятам, че ще е много полезно за работата ни да вземем на сериозно това, което ще ни представят. Искам да чуя и съвета, разбира се, с удоволствие, както и Европейската комисия. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ти, Сесилия. Преди да дам думата на гостите, давам думата на представителя на комисията, ако искате да вземете думата. Thank you very much. Благодаря. Съгласен съм с госпожа Викстрем. Преживяваме едно дежавю, поне от части, защото за четвърти път се срещаме по тази тема. Нека отново да кажа какво правило спазва комисията. Ние сме посланник на Европейския парламент и съвета и двете институции ни поканиха по време на преговорите по регламента Дъблин 3, както каза госпожа Викстром, да разгледаме 8.4, след като съдът се е произнесъл по случая МА. Както направих на последното заседание на вашата комисия, искам също така да приветствам доклада на госпожа Викстрем, като подкрепя предложението на Европейската комисия. Докладът предлага да измени едно съображение и да включи два нови, както и да коригира един технически въпрос. Както вече казах, при представянето на проекта доклада, комисията може прима фация да подкрепи а, целите за тези промени, има обаче няколко въпроса, които трябва да бъдат пояснени и разискани на техническо ниво, за да може да се гарантира тяхната правна точност. Имахме възможност да видим измененията и трябва да кажа, че също може да се каже и за тези изменения към проекто доклада. Част от тях вървят в вярната посока, онези, които въвеждат е, ясни разпоредби за защитата на интересите на детето. Други, прима фация, е, като че ли са извън обхвата на нашето предложение. Изменени 18 и 19, що се отнася до ефективен достъп до съд по дъблинската процедура или пък други е, са по общия режим за директивата, на директивата, извинете, за обежище. Така че всичко това трябва да бъде обсъдено и да се разгледа в техническа или правна светлина. На трето място, Европейската комисия внимателно разгледа всички доклади на заинтересовани организации и лица по тази тема. Много ми бе приятно да чуя и от тях, че те подкрепят предложението на Европейската комисия. Наскоро имахме едно заседание, където това бе обсъдено. Ще слушам внимателно представенията ви и днес, за да видим дали има нещо ново, което допълва дискусиите, които вече сме провели. На четвърто място отново искам да кажа, както на всички предишни заседания, отново ще го подчертая, защото е много важно, истинската защита на непридружените непълнолетни е изключително важна за Европейската комисия. По-специално, и пак подчертавам, трябва да се направи така, че интереса на детето винаги да бъде, да има върховенство по процедурата Дъблин, следвайки процедурата развитата от съда в случая МА. Говорейки за постановлението на съда, трябва да кажа, че има различни становища по неговото правно тълкование. Подчертавам отново, че е, са много технически и много сложни въпросите. Имаме нужда от експертна дискусия между съзаконодателите и Европейската комисия. Искам обаче да кажа нещо по-общо. И то е следното. Съдът трябваше да тълкува една обща разпоредба в Дъблин 2 и следователно експлицитно не е говорил по всички сценарии или хипотези, които на практика могат да възникнат за непълнолетни, които подават заявления в различни държави членки. Затова искам да подчертая, че предложението на Европейската комисия само по себе си се занимава с хипотези и сценарии, които не са разгледани от съда. На пето място, нека отново подчертая, че комисията е убедена, че балансираният компромис между законодателите, който отговаря на изискванията на постановлението на съда и отразява политическите ангажименти на трите институции в контекста на преговорите по Дъблин 3, може да бъде прието и се надяваме това да стане преди лятната пауза. Бързото приемане на балансирано споразумение е изключително важно, за да се гарантират хармонизирани процедури между държавите членки, които да вземат предвид защитата на детето и неговите интереси. Затова Европейската комисия ще разгледа конструктивно позициите на съвета и на парламента и накрая, и пак подчертавам, ще направим всичко възможно, за да предотвратим а, блокирането напредъка на този файл. Вече две години имахме такова блокиране и трябва да направим всичко възможно, за да преодолеем а, това и да не оставяме непридружените непълнолетни сами, но и да включим постановлението на съда. Искаме да чуем и двамата, и двата органа по законодателстване в Съюза. Благодаря. Сега ще дам думата на латвийското председателство да кажете няколко думи по общия подход на съвета. Uh, you, uh, yes. that... Благодаря, госпожо председател. Съвета е, разработи предложение на комисията и се съгласи, обедини се около е, позицията на съвета, е, така както бе то прието на заседанието на постоянните представители на 15 е, февруари. Е, а именно да започне един е, бърз диалог с Европейския парламент, за да се стигне до съгласие по това важно предложение. Мисля, че съвета, изработвайки своята позиция за тристранните преговори, е, приема, че наистина е, интереса на детето трябва да е водещия мотив във всичко. Същевременно е важно да се е, формулират ясни е, правни норми, които да се прилагат е, на практика във всички възможни случаи. Разбира се, решенията на съда не могат да покрият, да обхванат и не дават отговор на всички възможни казуси и сценарии. Е, затова е, съвета смята, че при някои случаи, като например, е, когато е, трансфера може да е в интерес на непридруженото непълнолетно лице, особено в случая, когато непридруженото непълнолетно лице прилага, подава заявление за международна закрила на място, където се намира, и е, това е предшествено от е, предходна е, заявка в държавата членка. Смятаме, че такова решение може да е полезно, тъй като непредруженото ненавършило планети лице вече може би има ясна, яснота относно правата си за правото си на международна защита. Е, по-скоро, отколкото ако изчака разглеждане на заявката във втората държава членка и е, е, започване на процедурата от начало. Според съвета ще има случаи, когато наистина в интерес на детето ще бъде да се осъществи този трансфер. Същевременно трябва да кажа, че дори в такива случаи ще се гарантира и извършва е, индивидуална оценка на всеки отделен случай, преценка на всеки отделен случай е, по отношение и интереса на детето. Ние сме открити, готови да започнем диалог в това отношение с Европейския парламент, за да стигнем до бързо съгласие е, и да се убеди максимално скоро около приемането на това предложение. Благодаря, госпожо председател. Шест тима поканени имаме и ще ви помоля тези, които вземат е, думата, да е, се ограничат, е, да го говорят в рамките на 3 минути, за да имаме време за всички. Първо ще чуем представителя на Върховния комисариат за правата на човека към ООН, господин Фон Керман. Госпожа, извинете. Благодаря. Извинява се председателстваща. Тя каза господин, госпожа Фонтамара. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията Либе за тази възможност е, да споделя становището по, на, на Върховния комисариат по 84 е, член, е, член 8 4а и в този е, член е, се говори наистина за, най, за интереса на, детето. Тоест, когато се осъществява един трансфер, трябва да се е, вземат преди редица фактори. Те са описани в член 6.3 на сегашния регламент. Безопасността на детето, социалното развитие и мнението на детето според неговата възраст и степен на зрелост. Разбира се, и самоличността на детето, някакви слабости, уязвимости, всичко това трябва да, вземе, да се вземе предвид и държавата членка, където детето е пребивавало, нивото на адаптация и приемственост, необходимостта от приемственост което също е част от оценката на най- интереса на детето. Е, интер... Когато едно решение наистина е, сочи към интереса на детето, дирекция, е, решението трябва да е в по посока интереса на детето. Препоръчваме да се прави оценка на интереса на детето от фактори, които имат достатъчно знание, за да преценят какво е в интерес на дадено дете. И в този случай е, държавата, по, е, в която да се осъществява процедурата за убежище, не трябва да е водещия критерий. Всъщност е, наблюдението, което се прави от Организацията в миналото е довела до проблеми и нарушаване правата на децата. Така че според нас децата не трябва да бъдат премествани, освен ако това е продиктувано от техния собствен интерес. Е, например, даваме си сметка за забавене на процедурата по е, обежище, е, поради забавене назначаването на настойник. Това също води до задържане на децата в центрове или пък има случаи на бездомни деца, които се оказват бездомни след трансфер. Би трябвало максимално скоро да бъде назначен настойник е, и е, трябва да се проведе незабавно интервю с детето, за да се е, установи дали няма някакви слабости и е, уязвими места, е, които да бъдат взети предвид. Е, в, е, трябва да се съкрати срока и, и процедурата, за да не се оказват в е, е вакуум деца между подаване на заявление и вземане на решение. А сега господин Кеслер, представител на генерална дирекция. Благодаря, госпожо председател. Аз съм един от тези, които бяха заседнали в а, а, асансьора. Благодаря, че ни изчакахте. А ще говоря от името на други християнски организации, които заедно обсъждахме предложенията на Европейската комисия. Разбира се, не може да се обхванат всички аспекти на проблема, свързан с Дъблинският регламент и непридружените непълнолетни. Искам да се спра само на два въпроса. Най-напред искаме най-горещо да благодарим, че за първи път комисията, пък и госпожа, доклад, и госпожа докладчика за чудесната работа, която са свършили. Трябва да се благодари на комисията за това, което тя е направила. И искам също така да благодаря на докладчицата за нейната работа. Защото нейният доклад ще бъде от много голяма полза за нашата работа. А, второ, искам накратко да се спра на предложението на съвета за нови член параграф 4б. Съгласно този параграф се казва, че като изключение на 4б отговорна страна ще бъде онази, която е взела решение на първа инстанция по съществото на искането, стига това да е в интерес на малолетният. Имаме известни съмнения във връзка с това предложение. Първо, новият параграф някакси ще се, се обърне нещата наопаки. Тоест, ще ги постави с главата надолу. А, защото според съда връщането в друга страна не е в интерес на децата. Съвета смята, че за в някои случаи връщането им в друга страна може да бъде в интерес на децата. Но това е точно обратното на това, което съдът постановява. Второ, новият параграф без съмнение е предвижда една много по-дълга и сложна процедура. Ще бъде необходимо да се установява във всеки отделен случай дали друга страна членка вече е вземала, взела решение по съществото на а, искането. Но значи, че всеки път ще трябва да се проверява и да се установи дали съответната страна вече е удовлетворила нуждите на детето и че връщането му в друга страна членка няма да наруши неговите основни права. Значи ще се ще има нужда от повече бюрокрация и това ще има отрицателно въздействие на уязвимите деца. Не това е намерението на европейския законодател. Благодаря ви, господин Кеслер. Госпожа Зеленска от името на Екле. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря а, на комисията за това, че ни е поканила и а, с а, а, удоволствие а, представям европейската мрежа а, по въпросите на обежището, която обединява над 500 европейски юристи. Ние сме публикували редица сравнителни доклади по Дъблинският регламент и това как страните членки изпълняват неговите изисквания. Ние подкрепяме категорично а, решението на комисията за а, 8 член 4 параграф. Това е нещо, което ние отдав... за което ние отдавна настояваме. И докато предложението на комисията, според нас, напълно отговаря на решението на съда, смятаме, че предложението на съвета накърнява този принцип. Не смятаме, че това е в, в, че взима предвид най-интересите на детето преди всичко. И не се грижи преди всичко за а, нуждите на детето, така както го изисква 24-ти член от хартата на ООН. Децата и беженците и онези, които искат убежище, така както е посочено, е, е особено важен елемент в качеството в светлината на Дъблинският регламент не са може да смятаме, че прехвърлянето на детето от една страна в друга може да бъде в негов интерес. Трябва да видим каква е съдебната практика в страните членки във връзка с това и с радост установяваме, че много страни членки признават това съображение. Особено административните съдилища, когато са решавали подобни казуси, винаги се решавали, че а, децата не трябва да бъдат обект на промяна, когато подобна промяна може да бъде а, избегната. Става дума грижата за малолетните трябва да бъде на, преди всичко наша грижа и това, което предлага съветът, може да бъде във вреда на децата, за които става дума. Искаме също така да подчертаем, че е необходимо да се направи оценка на това какви са интересите на, деца, на детето, какви са специалните нужди на непълнолетните и те да бъдат взети предвид, защото иначе може да става дума за нехуманно а, отношение, така както то е забранено за възрастните, разбира се, забранено и за децата. Дъблинският регламент е в 13 точка от преамбюла си, както спомена колегата, вече е, е, е приел принципа за приемане на най-добрите интереси на детето за главни, главен фактор. Е, трябва да се подчертае задължението на тези членки да сътрудничат в интересите на децата, в интерес на децата. И тази дейност трябва да бъде много внимателно следена от гражданското общество. Благодаря, госпожа Завенска. Следващия. Сега господин Видер Коп. Благодаря, госпожо председател. От името на комисията Майерс ви благодаря за тази възможност да говорим по въпроса. Нашата комисия са, сме група юристи, които се занимават с вътрешни работи, съдии, адвокати и така нататък. Три е, момента ще засегна. Първият е свързан с е, нуждата е, напълно да се приложи постановлението на съда. Мисля, че предложението е ясно, решението също и може да ви изглежда разумно това, което казва съвета. Едно изключение за непълнолетни. Е, не се дава възможност за търсене на най-добри условия, покрива се системата и се намалява риска от трафик на хора. Но по принцип е, съветът е, поставя това в контекста на злоупотреба с права. А политиката ни по обежище не е такава. Системата Дъблин смята, че те тези е, системи за предоставяне на обеща са адекватни във всички държави членки. А както знаете, има държави членки, които не могат е, да заложат такива процедури. Всички пътуващи с цел обежище страдат още повече. И докато продължава тази ситуация, комисията Майер е, ви е, насърчава да не приемате непълнолетните непълнолетни, непълнолетни да бъдат изложени до такива решения. Затова е добре да приемете доклада, както го предлага госпожа Викстрел. Второ, необходимо е да се промени 27 ми член, що се отнася до правната защита. Защо е необходимо това? Един реален пример ще дам с непълнолетен, който казва, че баща му живее в друга държава членка законно, но процеса на верифициране на това твърдение е отнел толкова дълго, че трите е, месеца са изтекли и съответно непълнолетният не е могъл да се върне при баща си. Настоящия регламент не дава възможност за е, достъп до съдебна защита в тази ситуация и така не се защитават най-добрите интереси на детето. Е, член 47 от хартата изисква ефикасни ефикатен достъп до съд при нарушение на правата, изменени 18 и 19, ще направят така, че регламентът да отговаря на хартата. За това ви моля да гласувате за тях. И на последно място ще говорим за търсенето на най-добри условия за убежище. Съда се занима с тази тема и каза, че 25 ти член от директивата за производствата дава възможност държавите членки да казват, че идентичните разпоредби е, не са приемливи и това не дава възможност за търсене на добри условия. 34 член 3 параграф от Дъблин 3 е, дава правното основание е, за прехвърляне на документи, трансфер е 6 месеца и в тези 6 месеца може да се споделят досиета, файлове и да се види доколко е допустимо заявлението. Благодаря госпожа Бутае от Save the Children. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви много за това, че поканихте Save the Children, спасете децата, за да се изкаже по измененията на регламента. Ще повторя някои елементи, които вече бяха казани, но е важно също така да погледнем и как стоят нещата в действителността. Днес в Европа има все по-голям брой деца, които идват в Европа, за да търсят обежище. Последната статистика показва, че има 26 000 деца, които са пристигнали и поискали обежище. Сред тях 13 000 са непридружени. Идват най-вече от Сирия, Еритрея и Египет както и други държави, където има нестабилност. Много е важно да се разглеждат всички тези елементи заедно. Сега самите изменения. Ще говоря по три момента. Първо, тълкованието на решението от страна на съвета. След това искаме да видим доколко предложението на съвета е приложимо и след това ще кажа нещо за практическото сътрудничество. Когато говорим за правните доводи на съвета, бих повторила казаното от JRS. Казаха, че се обръща логиката на постановлението на съда по казуса МА. И ще подчертая, че отправната точка на съда е да се признае голямата уязвимост на децата, които търсят обежище. Тази крайна уязвимост оправдава ограничаването до минимум на трансферите на такива деца и това е много важно. Освен това, аргументите на съвета гледат много тясно тълкованието на най-добрия интерес на детето. But as UNHCR uh, has stressed already... Но, както казаха и преди мен, uh, идеята за защитата на интереса на детето е много сложна и трябва да се вземат предвид и други фактори, като например uh, как се развива детето, социалният му статус, сигурността му, както и становището на самото дете, зависимост от неговата зрялост. А, също така и какъв е происхода на това дете. Що се отнася до приложимостта, бе казано вече много. Искам обаче да подчертая нещо, което бе повдигнато от колегата от комисията Майерс защитата на детето в Европа не дава равна закрила на детето навсякъде. Има държави членки с пропуски в тази насока. Бе взето решение, но това само по себе си де-факто не е фактор, който да доведе и псофакто до трансфер на детето. Нещо друго много важно, което не бива да забравяме, е, че няма консенсус, що се отнася до попечителството. Има различия на системите за попечителство в различните държави членки, което осложнява процеса. И накрая, Предложението на комисията, що се отнася до транснационалното сътрудничество, е изключително важно и това е много важно в архитектурата на Дъблин – звената, които работят по Дъблин, не са добре оборудвани, имат оперативни проблеми и ограничения и за това в окончателния текст трябва да запазим предложението на Европейската комисия. Призоваваме парламента да иска мерки за развитие, е, разработване на стандартни оперативни процедури за описване на сътрудничеството. Благодаря. Now, uh, our... Благодаря. Сега последното изказване от групата на uh, заинтересованите си, госпожа Аткар. Е, благодаря, господин председател. Уважаеми членове на комисията Либе и аз, е, като моите колеги, ви благодаря за поканата. Днес говоря, ще говоря пред вас за националните организации на Червения кръст в Европейския съюз. От гледна точка на нашите организации, те са най-уязвимите мигранти в ЕС. Половината от нашите членове е, са организирали специфични, специални услуги за, именно за целта е, е, и това включва е, приемните центрове, образователни, социални е, услуги е, и подпомагане, хуманитарна помощ, за да могат тези деца да се интегрират и да живеят самостоятелно. Е, нашия опит сочи, че е, непридружаваните е, непълнолетни деца имат конкретни уязвими места, които трябва да винаги да се вземат предвид и да се ние с внимание прочетахме постановлението на съда. Е, и сме съгласни, че трябва да се наблегне на конкретните уязвими места на е, подаващите молба за е, убежище. Подхода ни трябва да е с огнен защита на детето. Това са принципите, които са залегнали всъщност на общата система за убежища в Европейския съюз. Проекто доклада наистина подкрепя предложението на комисията и това е добре. Целта на предложението е да да се прави най-доброто за детето, е, във всички случаи да се е, е, вземе предвид кое е най-добро за детето. И второ, процедурата за определене, да не се проточва прекалено и ненужно процедурата, когато става се осъществяват трансфери. Не придружаваните лица трябва да имат достъп до е, статут, е, съответния статут. Е, прехвърлянето на непълнолетни и малолетни деца трябва да се прави само в изключителни обстоятелства. Е, е, и по принцип, като правило, едно непълнолетно, не, или малолетно дете не трябва да бъде прехвърлено, освен ако това не е продиктувано от, е, не се прави за негово добро и не е продиктовано от неговия е, собствен интерес. И принципа за доброто на детето трябва да е основната, е, е, е, доминираща, основното доминиращо съображение във всички случаи и е, трябва да се вземат преди следите критерии, когато се прави оценка на ситуацията. Първо, какво а, е, мисли а, е, самото лице, предвид неговата възраст и степен на зрелост. Второ, доброто на детето, социалното развитие, съображение като сигурност, безопасност и разбира се, последно, но най най-маловажно, семейните съображения, единство на семейството. Тук трябва да се използва една широка дефиниция е, и да се търси едно е, трайно решение. Ще приключа с е, една, един аспект на темата, а именно възможността да се задържа лицето, искащо обежище при първоначалното пристигане е, в, е, според, е, в рамките на системата от Даблин. Според нас непълнолетни не би трябвало да бъдат задържани никога, би трябвало да се преценява мярката по отношение на тях във всички случаи. Тя трябва да е пропорционална и да се отчитат конкретните нужди на уязвимите лица. Ние приканваме комисията Либи да продължи да работи за постигане на най-високи стандарти в систем, обща система за обежище в Европейския съюз, особено да се обърне внимание на директивата за условията за прием в заведенията, е, центровете за е, приемане на е, мигранти. Съображението трябва да бъде не кой би трябвало да действа, как да се прилагат практики, процедури, които са в интерес на детето и защитават негови интерес. Защита на детето трябва да е в сърцевината на всички политики, отнасящи се за деца в Европейския съюз. Благодаря много, благодаря на всички участници за това, че дойдохте, присъствахте на това заседание и споделихте тази важна информация с нас. Сега ще дам възможност на колегите. Първо докладчите в сянка, след това и докладчика. Е, и докладчика. Сега госпожа Мацола първо. Благодаря, госпожо председател. Първо да благодаря на всички присъстващи всички, които дойдоха и е, при нас и говориха е, по това предложение. Сесилия каза, че тя е, повтаря е, някои неща, но въпреки това аз и благодаря за свършеното от нея, за усилията, които е положила, тя е била в тясна взаимовръзка с всички докладчици в е, е, Сянка и е, аз я подкрепям изцяло и във всичко, което е, прави особено в е, по този въпрос, е, където и когато работим е, в интерес на детето. Благодаря всички, на всички участници. Всички без изключение казаха, че това, което правим и каквото и да правим, то трябва да е предвид доброто, добруването на детето. Последният оратор каза, че тук става дума за категория най-уязвими лица в момента, е, вероятно всички знаете за е, операциите по спасяване е, на беженци в Средиземноморието. До нас стигат непрекъснато новини, новини, които ни казват за уязвимостта, слаби, слаб, уязвимостта на тези хора. И е, това, което искам да кажа в тази връзка е, че нашата група не е внесла предложение за изменения, но е, въпреки това всяко изменение, което е предложение за изменение, което е внесено, би трябвало да се съобразява с е, постановлението на съда. Трябва да имаме ясни, кратки и много точно формулирани изменения, които да внесат допълнителна прозрачност и яснота бихме искали да изпратим е, послание, силно послание, че правим е, всичко, което е по силите ни, за да гарантираме интереса на детето. Благодаря, Роберта. А сега госпожа Сипел, която ще говори от името на госпожа Гион. Благодаря, госпожо председател. Аз ще, ще говоря от името на нашата докладчица в Сянка, която за жалост не можа да присъства днес. Както и госпожа Месела, госпожа Гиом иска да благодари на докладчика за полезната работа и за полезното сътрудничество. Въпроса за непредружените, е, непълнолетни винаги е бил много деликатен. От една страна <clears throat> са онези, които подчертават голямата уязвимост на децата и че са необходими мерки, за да бъдат те защитени. От друга страна са онези, които многократно се боят от така наречената инвазия на малолетни, които се казват, те се пристигат в Европа. Подкрепям предложенията на комисията, тъй като много ясно отразяват буквата и духа на съдебното решение. Напълно споделям подхода на госпожа Викстрам, че трябва колкото по-малко да се отклоняваме от решението, в, а, като следваме логиката и архитектурата на текста. Затова като докладчик в Сянка реших да не внасям никакви изменения за да може нашата позиция да е колкото може по-близка до предложението на комисията и до съдебното решение. Правното изясняване е абсолютно необходимо, когато виждаме колко различен е подхода към оценката на най-добрите интереси на децата в светлината на Дъблинския регламент. Освен правното изясняване, трябва да се вземе предвид уязвимостта на непълнолетните, за да се избегнат излишни и вредни прехвърляния на малолетни от една страна в друга. А, това ще кажа от името на докладчика в Сянка и разрешете ми да кажа едно изречение а, за това, което днес чухме от съвета. Искате да стигнем бързо до решение. Това е възможно. В такъв случай време е да отпратим един сигнал, че ние в Европа сме готови а, да дадем а, сигурно място а, за живот на онези, които бягат а, от а, войни и от други ужасни бедствия. Вземете това предвид и ще стигнем бързо до решение. Благодаря. А сега господин Халарал от името на господин Кирков. Благодаря, госпожо председател. От името на господин Киркоп искам да благодаря на госпожа Викстром. Най-добрите интереси на малолетните винаги трябва да се вземат предвид. Това се разбира от само себе си, но също така трябва да сме внимателни, да не създаваме процедури и законодателни актове, които насърчават така нареченото пазаруване на обежище и други нежелателни практики. Това е също в интерес на най-добрите интереси на малолетните, но също така в интерес на европейската политика за обежище. Ненужното прехвърляне на децата от една страна в друга трябва да бъде избягвано, но трябва да има също така и възможност да бъде връщан малолетния в страната членка, където е подадено първата молба. Ако тази страна вече е, по същество е оценила дали съответният кандидат, съответният молител има право на международна защита. Иначе може лицето да бъде незаконно прехвърлено в друга страна, където критериите за защита и правилата за събиране на семействата са по-благоприятни. Трудно е да се види как страната, членка, където присъства кандидатът за обежище, обязателно ще е най- най-добро положение, за да оцени молбата повече, по-добре, отколкото страната, в която е направена първи, подадена първи път тази молба. И е, аз лично съм съгласен с господин Киркоп и с други, че основните правила, стандартите, процедурите са различни в страните членки, а те не трябва да бъдат толкова различни в рамките на Дъблинския регламент. Страните членки трябва да отговарят за тези процедурни провали. Сега госпожа Бьорк. Благодаря. Има много неща, които могат да се кажат. И малко от нещата, които се кажат, са положителни. Трябва да съсредоточим вниманието си върху законодателните предложения, които се правят. Благодаря на госпожа Викстрон за нейния доклад. Консултирахме се с всички, с Фейна Люб също така и смятаме, че трябва да останем колкото може по-близко до предложението на комисията, което е предложение на съда. Внесла съм няколко изменения и трябва в резултата да бъде в полза на децата, които кандидатват за обежище. Надявам се, че ще продължим този работа, за да стигнем до компромис. Разбира се, това е а, само първи размяна на мнения. А, но необходимо е също така да се види какви изключения трябва да бъдат допускани. Но а, а, какъв е броя на тези деца? 26 000 непридружени а, малолетни а, влизат в Европа. И е, не трябва в никакъв случай е, да се отклоняваме от решението на съда, така както се опитва да прави съвета. Е, и ние, докладчиците в Сянка, се опитваме да се придържаме именно към тази линия. И слушахме експертите, и слушахме всички, които изказаха тук, именно в този дух. В никакъв случай не трябва да правим нещо, което противоречи на тяхното мнение, на решението на съда, нито пък на а, а, конвенциите на ООН. И съветът трябва да се върне на масата за преговори, трябва още един път да погледне своето предложение, защото преди всичко за нас е най- най-важни най-добрите интереси на децата трябва да бъдем така много твърди в защитата на нашите убеждения. Не може да правим е, е, компромиси с съдбата на 26 000 деца, които е, търсят убежище в Европа. Защото тези деца са изложени на най-лошите условия, които може да си представите. Благодаря. Зимам. Благодаря. Сега госпожа Ломбер. Благодаря add my voice to the rapporteur for her work on this and indeed for the um, благодаря ви. Благодаря за експертите, които бяха поканени. Намираме се в това положение, само защото Дъблин 2 бе неясен, що се отнася до отговорностите за непридружените малолетни. Имахме е, съглашение, разбирателство с другите институции, че ще се съгласим с решението на съда. Вече има яснота в постановлението и според мен, разбира се, много думи мога да използвам тук, но ще кажа само, че съм разочарована, че съветът все още иска да води дебати, след като сме минали през този процес. Чухме от комисията Майерс, знаем го, регламента го казва, има е, разлика между държавите членки при прилагането на общата система за обежище. Всички го знаем. Аргументите при предишния мандат на парламента за Дъблин 2 бяха чути и това не бива да се забравя. Моята група не е направила изменения по този доклад защото искаме максимална яснота и консенсус в позицията на Европейския парламент. Така ще бъде ясно какво искаме да кажем на съвета и повтарям казаното госпожа Сипел, ако искаме бързо решение, съвета трябва да знае, че вратата е отворена, процесът е ясен, може да се вземе бързо решение, ясно решение, което всъщност да спре процеса, при който децата се излагат на такъв риск. Затова нека да приключим бързо тази тема. Благодаря, госпожо Ламбард. Други колеги, кой иска да се изкаже? Tack för ordet och för informationen. Eh, jag har lagt in ett ändringsförslag här där jag vill att man uppmärksammar. Благодаря. Е, наистина, както е, забелязваме всички, младите или децата, всъщност става дума за непълнолетни деца, за които става дума, е, са обект на интерес и внимание в много държави членки. Е, това прехвърляне би могло да доведе до трафик е, и е, прехвърлянето дете в трета държава членка. Ето защо би трябвало да се действа по определен начин, за да се гарантират най-добрите условия на живот на децата. В Швеция, например, имаме разрешение за престой, което се е, е, издава на е, сирийски деца. 7000 е, миналата година е, не, е, придружавани е, е непълнолетни са е, пристигнали в Швеция, които биха могли да бъдат жертви на трафиканти. Това съображение трябва да се има винаги предвид. Благодаря. Благодаря, няма други желащи да вземат е, думата, за това давам думата отново на Сесилия. Благодаря, госпожо председател. Разбира се, е, първо ще се обърна към всички присъстващи гости. Много благодаря е, за идеите. Те повдигат много важни въпроси, свързани с най-добрия интерес и защитата на непълнолетните. по тази много важна тема, която ни предстои. Също така ще се обърна към съвета и към комисията, както и към докладчиците в Сянка. Много ви благодаря за всичките ви усилия, които сте вложили по този файл, по това досие, както и за изказванията днес. Приветствам измененията на колегите. Те върват в същата посока, в който е и моя доклад. Ще го обсъдим всичко това и на заседание на докладчици в Сянка скоро. Сега не мога точно да кажа кога, но скоро ще получите такава покана. Освен това, искам да се върна на един от въпросите, който е много сложен и труден за решението трансферите отнемат много време и не са в полза на изграждането на бъдещия живот на детето. Има нови елементи, които трябва постоянно да освояват, за да започне ново живота им. В директивата за приема също се говори за промяната на местоживеенето на деца и че това трябва да бъде ограничено до минимум. Новата процедура по директивата за убежище също говори за един период от 6 месеца, в който да се приключи процедурата. Трансфер обикновено отнема много повече от 6 месеца. Така че детето ще има възможност за ускоряване на процедурата, ако заявлението се разгледа в държавата, където то се намира държавите членки казват, че трябва да се вземе от друга държава това решение и казват, че там ще има по-бърз достъп, защото първо детето трябва да бъде върнато в държавата, където вече тече дело. Трансферите обаче винаги отнемат повече от 6 месеца. Следователно, техният аргумент, че този трансфер ще доведе до по-бърза процедура, е невалиден. Нещата са съвсем прости. Малолетните Гражданите е, ще имат по-бърз процес, ако е, се отвори ново дело е, там, където детето в момента се намира. Също така бе посочено, ако предложеното от съвета стане законодателство, има голям риск съдът да сметне тази разпоредба за нарушение на хартата на основните права и ще имаме цяла поредица от дела, които ще бъдат заведени едно след друго, а, за да се заобиколят тези разпоредби. Ако заявлението във втората държава членка е идентично, като решение по заявление в първата, заявителят ще даде възможност новите елементи в новото заявление да бъдат чути. Досието може да се наложи да бъде прехвърлено от първата във втората държава членка и основните документи най-вероятно ще трябва да бъдат превеждани. Ако го сравним с трансфер, това ще означава допълнителна административна процедура и ще отнеме време. Не, това е несъмнено. Но непридружения малолетен няма да бъде подложен на нов трансфер и всички несигурности, свързани с него в един дълъг период, без никаква перспектива за бъдеще и за живот. Държавите членки са задължени да обменят информация една с друга от регламента Дъблин, както и по заявление за международна защита. Това сътрудничество отговаря и на член 4.3 от договора за Европейския съюз. Съдът смята, че интересите на детето са по-високи от евентуалното тежест при ново дело в нова държава членка. Не може да разглеждаме децата като възрастни или като пълнолетни. Затова съдът казва, че държавите членки трябва да използват по-добре възможностите от законодателство, на законодателството за предоставяне на убежище. Това не бе посочено от мен, когато получих думата, казвам го сега, но това трябва да бъде взето предвид и отново искам да подчертая, че благодаря на всички а, и не виждам смисъл сега да навлизам в допълнителни подробности, а, но, разбира се, съм готова в докладчици, с докладчиците в сянка да говоря допълнително, както и с други колеги, тъй като това е много деликатна тема. Благодаря. И така, последните две точки от дневния ред бяха отложени. Това означава, че трябва да закрия заседанието. Трябва да го обявя, защото първата точка също е отложена утре сутрин. Заседанието ще започне в 10 утре. Така че, приятна вечер. Ще се видим утре в 10.